Chers collègues, je vous propose de démarrer nos travaux euh, de la Commission de l'environnement de... Колеги, предлагам да започнем работата на е, нашата комисия. Заповядайте. За мен е удоволствие да председателствам днешното заседание. Нашия председател днес няма да може да присъства. Ще разгледаме първата точка – приемане на дневния ред. Ако нямате възражение, ще считаме, че този дневен ред е прият без изменения. Няма възражения. Дневният ред е прият. Съобщение на председателя. А, Стефан Доне от 1 април е, минава към секретарята на ЕБИ. Нора Ковачева се връща в секретарията на МВИ след една година работа в комисията ЕМИС. Тя ще се върне на 10... Тя се върна на 10 април. Искам да приветствам и двамата отново с добре дошли в комисията МВИ. Третата точка съобщение на председатели относно препоръки на координаторите от 11 април 2017 година. Вие сте ги получили по електронната почта. Ако нямате възражения, ще считаме, че те също са прияти. Не виждам такива възражения, т.е. те вече са прияти. Четвърта точка от дневния ред се отнася до размена на мнения с комисията относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация. И веднага ще дам думата на господин Никелс, който е представител на Европейската комисия. Извинете, господин Сникелс. Господин Сникелс, имате думата. Благодаря ви. Благодаря ви, че давате възможност на Европейската комисия накратко да представи първия доклад за изпълнението на директивата за органите за трансплантация от 2003 година. Тя е много успешна. През 2015 повече от 10 000 органа са били дадени за трансплантация в Европейския съюз. това води до 29% увеличение в сравнение с 2006 година. Това е резултат от увеличаване на донорството от живи донори. Това е 56% повече. Това увеличение не е само впечатляващо, по-важното е, че това е, е отлична новина за хората, които се нуждаят от такива органи, защото често няма друга альтернатива. Но няма основания да сме самодоволни. За съжаление, твърде много хора умират в чакане да получат орган за трансплантация. И това трябва да се го припомним непрекъснато. Има разлики в постиженията на държавите членки, но можем да забележим на практика във всички държави членки, че има подобрение през последните години, въпреки че остават значителни разлики между тях. В Испания, а, наскоро и в Харватия има а, 40 органа, които са дадени за трансплантация. На хиляда души това са най-високите в света. В някои държави членки обаче има много по-низки стойности, понякога по-малко с 10 пъти. Нидерландия и Обединеното кралство са водещи по донорство от живи донори можем да правим извода, че има огромни възможности за допълнително сътрудничество между държавите членки и ние трябва да видим как можем да подобрим работата си, както направи Карватия, да вземем пример от Испания. Работата ни в тази сфера се базира на две стълбе – директивата от 2010 година, където се въвеждат минимални стандарти за качество и безопасност на органите за трансплантация и доброволно сътрудничество, което се основава на план за действия, който подпомага националните органи в сфери, които не са обхванати от законодателството, а именно ефикасността на системата за трансплантация на органи и наличието на органи за трансплантация. Причината, поради която поканихте Европейската комисия да направи това представение днес, е, че излезе доклада за изпълнението на директивата за трансплантацията на органи, в която се залагат изисквания за безопасност. Тук са обхванати тестванията, транспортирането на органите. Ние обърнахме в първата част внимание на контрола от страна на държавите членки върху този сектор. И тук мога да споделя добри новини. В съответствие с директивата всички държави членки са създали компетентни органи. Но на графиката се вижда, че има различни модели, които се прилагат от държавите членки за упражняване на контрол. Някои имат един, други имат до 4 органа за контрол. Това е приемливо, стига да има ясни правила и да има добра координация между всички заинтересовани. Друг важен аспект, който наблюдавахме по време на изпълнението, е, че държавите членки позволяват да се извършват е, доставки от медицински екипи от други държави членки на всички държави членки е, имат, е, например, е, центрове за трансплантация на бели дробове или други органи. И за това е трудно да се поддържа толкова скъпоструващи програми. Ето защо, защо има многостранни или двустранни договори между държавите членки, така че онези, които имат натрупан опит, да могат да набират органи за трансплантация и от по-слабо развитите в тази сфера държави, така че там да могат да участват в програмата за трансплантации. Така могат да се осигурят повече органи за трансплантация на нуждаещи се пациенти. Това изисква истинско сътрудничество между държавите членки на базата на солидарност и на базата на добрата работа, която почива върху директивата за органите за трансплантация. Относно плана за действие, комисията финансира различни програми и действия за сътрудничество между държавите членки. Има програми за твининг, където опитните държави обучават по-слабо напредналите в тази ос област. Също обучават се координатори по трансплантацията. Разработва се наскоро и платформа за онлайн размяна на органи за трансплантацията. Използва се също и за органи, които, чието донори са деца, тъй като тук има доста голям недостиг. Има също инструментариум, който допринася по-слабо развитите държави в тази сфера да натрупат опит. В момента се извършва оценка, окончателният доклад ще излезе преди лятото. През последните години ние също получихме доста голямо финансиране от Европейския парламент, за което сме много признателни. Има два основни проекта в момента за хронични и бъбречни заболявания и за подобряване на осведомеността на обществото. Ако нямаме достатъчно аргументи за да има по-добро сътрудничество в сферата на осигуряването на органи за трансплантация. Позволете ми да кажа нещо важно. Органите не само спасяват човешки живот, което разбира се е най-важното, те също пестят и пари. И примерите, които виждате на този слайд, са от миналото, но те са все още валидни. Например, за Обединеното кралство трансплантациите на бъбреци позволяват да се спестят 500 милиона лири годишно от средства, които биха иначе вложени в диализа. С това приключвам моето кратко представене. И искам отново да благодаря на Европейския парламент за отличната работа, която работите, извършвате в сферата на трансплантацията и на донорството на органи за трансплантация. За съжаление, недостатъчно е познат е успеха на Европа в тази област. Благодаря ви за вниманието. Очаквам вашите въпроси. Благодаря ви. Вие сте ръководител на звено, което отговаря за медицинските апарати. Благодаря. Аз ам, съм работила в ам, Долна Саксония, в парламента и зная а, също оттам а, какъв голям недостиг има на органи за трансплантация. Германия има трудности, затова въпросът е как работи всичко това. Вие казахте, че има директива, че има също и доброволно сътрудничество между държавите членки. Има ли случаи, в които 28-те държави членки да могат да бъдат включени? Вторият ми въпрос. Кипър, Италия, Обединеното кралство участват в сътрудничеството и изглежда, че това сътрудничество работи много добре. На какво се дължи това? Дали имат специални а, полети за транспортиране на органи или как действа това? Защото действително сътрудничеството между тези три а, държави се откроява. Мисля, че това е нещо напълно постижимо в съвременния свят. Третия ми въпрос. Вие казахте, че в един от случаите Холандия е водеща. Ако ми е вярна информацията, ако в Нидерландия а, имате а, фатален а, е, инцидент, а, може да а, бъдат взети органи за а, трансплантация, освен ако изрично не е посочено, че не сте съгласни. защото действително, ако има по-добра информация, хората, сред хората ще има и по-добро осигуряване на органи за трансплантация. Госпожа Дали, благодаря, благодаря на комисията. Много положително, че има подобряване на статистическите данни за донорството на органи. 29% бяха споменати. Това, което ни безпокои е, че все още има по-високо търсене, отколкото осигуряване на органи за трансплантация и че има много пациенти в Европейския съюз, които почиват преди да могат да им бъдат трансплантирани органи. 2000 пациенти има в списъка на чакащите. Всичко това показва колко е наложително да се насърчи донорството на органи и да се създаде нужната законодателна рамка за целта. Искам да се възползвам от тази възможност, господин председател, за да подчертая важността на донорството на органи за трансплантация. Според една от организацията, която се занимава с тези въпроси, се казва, е, че ако няма органи за а, е, трансплантация, а, е, всичко а, става от безнадежно в успешен резул... с... има успешен резултат. За съжаление, Европейския съюз има ограничени компетенции в сферата на общественото здраве, но може да насърчава по-засилено сътрудничество между държавите членки. Аз високо ценя усилията, които са положени за приемането на законодателни мерки за гарантиране на високо качество и висока степен на безопасност на органите за трансплантация. Има държави, които разчитат изцяло на двустранни споразумения. Моята страна е една от тях, имам предвид Малта, но считам, че в това отношение не само държавите членки трябва да намерят решения, трябва да се намери решение общо на европейско равнище. Ние трябва да отчитаме също и разликите между Европейския съюз, както беше посочено в презентацията. Трябва да имаме предвид, че трябва да има промяна в нагласите на хората, в поведението на хората, за да можем да гарантираме увеличаването на органите, които се даряват от починали лица, както и тези, които се даряват от живи донори. Какво считат, че трябва да се направи комисията за подобряване на трансграничното сътрудничество. И от гледна точка на комисията, кои са основните стъпки, основните действия, които държавите членки, не само Европейския съюз като цяло, могат да предприемат, за да можем да достигнем до състояние, при което може би не да достигнем нула лица на списъка на гласуване на чакащите, но да се намали значително броя на хората, които дълго чакат за трансплантации. Благодаря ви. Давам думата на колегата Олвини. Господин председателю, мисля, че е добра възможност да се направи обобщение на това, което знаем до сега и от името на моята политическа група искам да кажа няколко неща. Директивата е действително полезно средство за подобряване на трансграничното сътрудничество и гарантиране на висока степен на качество и безопасност на човешки органи за трансплантация. Пет години изминаха от транспонирането на директивата в националното законодателство, за това може да се отчете постигнатия напредък. Но има различни тълкования от страна на отговорните органи, има разлики в прилагането и донорството от живи донори за сега а, почива а, на принципа на доброволно заявено желание. Това е също и безплатно дарение. Но има също комерциализация на човешки органи, има и трафик на органи. Незаконният трафик на органи в Европейския съюз за щастие не е проблем, но ние знаем, че в други части на Европа и в други части на света това е проспериращ бизнес и трябва да му се обърне внимание. Борбата срещу трафика на органи е важен проблем. За това е изключително важно да има проследимост. Това е, е свързано с безопасността и компетентните лица трябва да и обърнат особено внимание. Процедурата от евентуален на, на катастрофа, инцидента до хирургическата намеса е дълъг. Ние важен, знаем колко важно е времето в този период. Искам също да подчертая обучението на кадри, които се занимават а, с трансплантациите. Европейска програма за обучение в областта на донорството и трансплантациите на органи, трябва да обърне особено внимание на координаторите и на други специалисти, които се занимават с тези въпроси. Искам да се спре на някои по-конкретни въпроси, свързани с моята страна, затова ще мина на родния ми език. По време на изпълнението на директивата одобряването на чуждестранни донори а, възниква като проблем. А, как може да се провери, че чуждестранният донор е одобрил тази трансплантация? Няма основни насоки в момента в Европейския съюз по въпроса. това е трудно да се упражнява контрол. Дали гражданин, който е в мозъчна смърт в чужда държава, е дал съгласието си или не. Не винаги може да се провери дали това лице е взело решението автономно. Дали в случая се взема предвид личното желание или се отчита географския аспект за приемането или отхвърлянето на донорството и дали това може да бъде контролирано след смъртта на чуждестранен гражданин, ако възникне въпроса за донорство на органи, компетентният орган трябва да се свържи с органа, който отговаря за тези въпроси в страната на происход на това лице, за да бъде проверена на това донорство. Така ще може да се види дали са отчетени заявените желания от страна на донора. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Дормано. Благодаря, господин председател. Въпреки намесата на Европейския съюз, органите. органи за трансплантация все още липсва в голяма степен в Европа. Някои държави имат системи на мълчаливо съгласие, друго на смесено съгласие или на явно съгласие. Само 20% от запитаните граждани са против донорството. Каква е вашата позиция по въпроса? Втори ми въпрос. Какво ще направи комисията по отношение на трафика на органи? Има разширяване на мрежите в тази сфера, особено сега, след като преживяваме тази економическа криза. Благодаря ви. Отново ще дам думата на господин Доминик Шникелс от името на Европейската комисия. Имате думата. Благодаря. Благодаря за много удачните въпроси. Ще се опитам да отговоря в ръда, който бяха зададени. Госпожа Майзнер, вие питахте дали някои държави, включително Германия, биха участвали в проекта. Отговорът ми е, че всички държави участват в заседанията на компетентните органи, много също така са представени в работните групи и всички държави могат да участват и де-факто те участват. Например, Германия води един от проектите, които сега са финансирани от Европейския парламент. И Германия играе много активна роля при работата на компетентните органи по този проект. Защо има сътрудничество между Винето кралство Кипър и Италия? Вероятно причините са исторически. Да, права сте. Има ограничения пред сътрудничеството. Например, 4 до 5 часа е, сърцето може да оцелее, докато бъбреците до 24 часа, така че има ограничения във времето в този смисъл, що се отнася до сътрудничеството между Италия и Кипър и Обединеното кралство. Очевидно могат да се предприемат конкретни стъпки вече, включително и за органи като сърце, бели доброве, е, дробове, за които наистина времето е много кратко, което могат да останат жизнени. И етичните въпроси действително са от национално правомощие и компетентност за това. Всичко това е залегнало в ценностите на обществото и държавата може да вземе съответното решение. Вярно е, че има различни системи 17 държави имат системи за изключване opt-out, 7 по това число Германия Оптим, и 4 е, са смесени. Но искам да подчертая, че дори и да съществуват различни системи, в крайна сметка, на практика, разликите не са толкова големи, защото дори и е, в държави, в което има презумпция на съгласието, и не се осъществява връзка с членовете на семейството, наистина е много полезно да се знае какво точно е оказал в своето завещание донора. Това наистина е добър принцип, който следва да се прилага навсякъде. И според мен това не пряко, също така представлява отговори на вашия въпрос, господин Ховени, защото наистина това е много важно. Национално е компетентността, когато трябва да се извърши проверка в семейството, държава по происход, е, да се осъществи е, контакт с съпругата, например, или съпругът, за да се получи тяхното съгласие за донорство. По-нататък, зададените въпроси от госпожа Дали – Мога само да подчертая казаното от вас, госпожо, че наистина има много хора, между 50-60 хиляди са в списъка за чакащи. Действително и много хора а, умират. Около 4000 са пациентите годишно на които се правят операциите, това наистина не е достатъчно. На предишното заседание бе зададен много деликатен въпрос на компетентните органи, защото когато е, е, наистина лекарите с по-голяма готовност като че ли включват пациентите в списъка на чакащи и като в Германия, например, стигаме до ситуация, при която процентът спада, но включително тук има и друг елемент, че спи... не се включват всички нуждаещи се в списъка на чакащи. Но проблемът с умиращи хора, които са включени в списъка на чакащи, наистина е много тежък въпрос и ние трябва да действаме много бързо. Ваша е подкрепа като е, депутати в Европейския парламент е изключително важна за нас. Много моля, разговаряйте с вашите избирателни райони, с всички политици, с които поддържате контакт. Това е изключително важно, защото този проект е насочен към предоставяне на по-голяма гласност на въпроса, свързан с трансплантациите във вашите дър държави. И ще бъде много добре, когато се организират е, подобни събития, посветени на тази тема, семинари. Много е важно и вашето участие. Що се отнася до трансграничен обмен, има два вида. Многостранни договори и двустранни договори съществуват. При многостранните съществуват три системи Евротрансплант, Бенелюкс, Германия, Австрия, Унгария, Харватия, Скандия Трансплант, самото име подсказва това са скандинавските държави и Южния алианс, Италия, Франция и Испания. Те имат обмен на органи, който се осъществява по е, системен начин. Има много странни договори за това. Е, и те работят много успешно. Освен това, има и двустранни договори. В един от проектите ни разработихме модел за подобен проект за е, улесняване обмена между държавите, което също е добър опит и действително се използват подобни подходи. За съжаление, в момента не мога да цитирам точните данни, но в системите като Евротрансплант и Скандия трансплант системно се отразява информация. Органи е, от е, Белгия отиват в Австрия или обратно. После, въпросът, който бе свързан с е, доброволните е, е безвъзмезни предоставяне на органи и трафик на органи. В правния ред наистина имаме съгласие за подобно донорство безвъзмезно и всичко това е насочено също така и към забраната на трафика на органи. Също времено, знаем, че реалността понякога е много по-сложна така че, ако по-внимателно анализирате този въпрос, ще видите, че има пациенти, които отиват в чужбина, за да им се извърши трансплантация и понякога не винаги е ясно е откъде е дошъл органа, който се присажда. И е, пациенти също така търсят е, органи в социалните медии, в интернет и има предлагане в този смисъл. Реалността е много сложно във всеки случай. Важно е всички компетентни органи да бъдат много бдителни и веднага, когато получат сигнал, да бъдат много активни. Според мен това е най-доброто, което можем да предприемем, освен обученията и огласяването. Добра новина е също това, че по този въпрос не работим сами. Съветът на Европа прие едно споразумение. По-настоящем Световната здравна организация също подготвя декларация в този дух. Така че в цял свят е установен този принцип да не се заплаща при донорството. По-нататък, по въпроса за обучението, наистина на, на, финансирахме няколко подобни програми, както вече казах, координаторите по трансплантиране са водещи в тази област. Имаше и много хубав проект, в който участваха Унгария и Нидерландия където се обучаваха хирурзи в Нидерландия от много опитни свои колеги. Създадени са видеоматериали, които могат да бъдат използвани за целите на обучение в други държави. По-нататък възникна и въпрос от госпожа Дордано относно е, съгласието. 80% от гражданите са съгласни с донорство. Да, това наистина е много окоръжаващо. А същевременно бих искал да обърна е, внимание на факта, че тези проценти не зависят само е, от съгласието на пациента, но от цялостната система, която съществува. И позволете да ви дам пример с Германия – където има много висок процент, 80% съгласие сред хората. Въпреки това има много драматичен спад в а, а, донорството поради скандалите. И болниците не проявяват интерес по този въпрос, защото казват, ако се въвлека в това, рискувам да попадна в скандал и да бъде докладван съответно. Така че съгласието е нещо много важно, но не е единствения елемент в цялата система. Цялата система трябва да бъде изградена съответно удачно и системата на съгласието в крайна сметка не е от толкова решаващо значение, що се отнася до самото донорство. По-нататък трафика на орган. Мисля, че отговорих на този въпрос. Благодаря ви. Merci beaucoup, monsieur. Благодаря ви. Ако няма други желаящи да се изкажат, ще преминем към следващата точка от дневния ред, а именно точка 5. Размяна на мнение с комисията по доклада за оценка на програмите на държавите членки за мониторинг съгласно рамковата директива за морска стратегия. Ще дам думата на представителя на комисията, господин Франсуа Акенхут, който е директор на генерална дирекция НБ, дирекция С, качество на живот. Имате думата. Благодаря. За мен наистина е голямо удоволствие, че мога да говоря пред вас днес и да обменим мнение относно програмите за наблюдение на държавите членки в рамките на е, директивата за морската стратегия 16 януари тази година приета. Да, много бързо премина към следващия екран материала. Позволете сега да започна с самия процес който се предвижда в рамките на рамковата директива. Държавите членки трябва да установят своите морски стратегии. Това е кръгълния камък в законодателството, които на 6 години се преразглеждат. И на екрана виждате графика от отделните стъпки, които трябва да се предприемат при разработването на морските стратегии. Първо, необходимо е да се направи първоначална оценка на положението в държавите членки, състоянието на моретата. Това е е една предпоставка, която трябва да даде начало на работата. На второ място, това, което наричаме добра, добър статут на околна среда и цел. Тоест, е, към какво се стремим? Какво бихме желали да постигнем в морската среда? На трето място. Необходимо е да се разработят програмите за наблюдение и накрая необходимо да се и разработят и програми за оценка, които ще дадат възможност наистина да се постигне статута до, добра морска среда. И днес след обед това, на което искам да се спра, е всъщност на програмите за наблюдение на държавите членки. Ние проверихме дали тези програми са удачни, за да могат наистина да, се, е, да спомогнат за оценката и постигането на статут добра морска среда. Анализът, който проведохме, в сочи, че значителни усилия са предприяти от държавите членки, което разбираше положително, обаче докладът също така сочи, че е нужно да се направят и допълнителни дейности в действия в отделните държави членки, що се отнася до наблюдението на моретата на своя територия. И комисията стигна до констатацията, че никоя от програмите в държавите членки за наблюдение не е напълно съответстваща, за да се спазят изискванията в рамките на директивата, а именно да се постигне този устойчив статут на морската среда, нещо, което вече посочих. И по-конкретно бих искал да дам пример. Латвия, Словения, но и Португалия имат програми за наблюдение, които не са удачни, не отговарят на изискванията, залегнали в директивата. България, Холандия, Финландия, Испания са разработили програми, които са а, повече а, удачни, по-скоро удачни, по-добре разработени. Други програми попадат в така наречената средна категория, частично удачни. Така че, виждате, че картината е доста смесена и напредъкът също а, може да бъде усъвършенстван. Сега, друг важна констатация в доклада, а именно Разработената система за наблюдение от страна на държавите членки не веднага влезе в сила. Само някои държави членки имат 2014 година изградени програми за наблюдения, които са в сила. 2018-2020 година в други държави членки очаква да задействат тези програми, което очевидно създава проблем, що се отнася до усилията, които трябва да бъдат вложени в, по отношение цялостното изпълнение на директивата и постигане на желания статут. Обхвата на наблюдение. Комисията установи като част от наблюдението и анализа, че някои аспекти, които са много специфични за директивата, не се следят достатъчно подходящо. Ще дам примери. например, шум, неместни видове. Това е проблем, защото наблюдението на тези конкретни аспекти на морската следа са пряко свързани с цялостното изпълнение на други компоненти от законодателния акт и инструменти законодателни във връзка с, например, местните и чуждоземни морски видове. И така, от тук на къде? Възоснова на цялостния анализ, който извършихме в рамките на доклада. Комисията предлага общи насоки за държавите членки, така че в крайна сметка да се гарантира подходящо наблюдение, следвайки предписанията на регламента и влизане в сила максимално в кратък срок. Държавите членки следва да предприемат следното. Първо, да уточнят съответно недостатъците и проблемите, които вече сме засекли по отношение изпълнение на рамковата директива. На второ място държавите членки също така трябва да засилят своите усилия по отношение изпълнение на своите програми, така че да няма пропуски до 2019 година, т.е. следващата година, е, по отношение на оценката, която се извършва, имайки предвид и решението от 2010-44 черта 77. И държавите членки трябва да търсят възможност за сближаване на регионално и подрегионално ниво и координиране на програмите, за да не се пропускат ключови компоненти от програмата, имайки предвид тук и Конвенцията за морето. А също в това отношение трябва да се обърне внимание на методите на оценка. Комисията, освен това, се ангажира да предприеме допълнителни стъпки, за да се ускори изпълнението и за да се гарантират резултатите. По-конкретно, Комисията ще подкрепи държавите членки първо търсейки последователност и хармонизиране при изпълнението на различните актове и инструменти за морска среда, чрез преглед на решението, което определя критериите и методологичните стандарти и норми. Новия вариант на това решение е, скоро ще бъде прието от комисията. Такива са плановете. По-нататък ще продължим да работим съвместно с държавите членки в процес, който е интензивен във връзка с изпълнение на рамковата директива. Това е рамката, в помощта на която ние извършваме прилагането на този акт. На трето място ще проучим необходимостта от допълнително финансиране на проекти със стратегически характер и също така да гарантираме системно изпълнение на директивата от държавата членка. Ще организираме двустранни срещи с държавите членки, чието програми са оценени като неудачни и ще направим нужните препоръки. Следващият етап по отношение на стратегиите и програмите на държавите членки изискват 2016 година да се докладват предприятите през тази година мерки и ние трябва да кажем, че само 16 държави членки докладваха своите мерки пред комисията. Трябва да кажем, че естествено ние а, окоръжихме останалите държави членки, които не са представили своите доклади, да го направят в най-кратък срок. В интерес на ограниченото време се опитах да бъда максимално кратък в своето експозе. Но се надявам, че с него успях да задам основната насока относно работата, извършена по отношение програмите за наблюдение и цялостната посока за изпълнение на а, е, изключително ключовия инструмент, който е разработен от комисията, насочено към предизвикателствата за постигане успешно развитие на нашата морска среда. Благодаря. Благодаря, господин директор. Ще дам думата сега на колегите, които пожелаха да се изкажат. Давам думата на госпожа Дали. Благодаря, господин председател. Благодаря още веднъж и на комисията за това, че ни запозна с темата. За мен тя е особено интересна. Може би защото съм от малка островна средиземноморска държава, Морето е неотменна част от а, нашия бит, от нашето всекидневие, но искам а, да се спра на един конкретен аспект, който има особено голямо а, значение и а, който се нуждае от а, широки разяснения. Комисията казва, че нито една от програмите не е изцяло удачна, не е изцяло подходяща. А, огромната част от държавите членки имат програми, които са до някъде подходящи, което означава, че се нуждаят тези програми от спешни подобрения в някои области за замърсяването с отпадъци на моретата както по дъното, така и по повърхността. Според мен наблюдението на микроотпадъците има особено голямо значение. Доста тревожно беше да се види, че няма системно наблюдение на въздействието на отпадъците в морето върху флората и фауната и това не е отразено в достатъчна степен в програмите за наблюдение. Тъй като по-голямата част от програмите са само частично подходящи, искам да попитам комисията какви са последиците. Някои насоки вече бяха очертани, но вероятно комисията ще може да конкретизира отговора си по този въпрос – Комисията представя своите препоръки и аз разбирам обосновката, която комисията дава за подобряване на наблюдението на национално, регионално и подрегионално равнище. Все пак е интересно да се види как на практика ще се реализират тези общи препоръки за някои държави членки по-трудно ли е, отколкото за други? Не е ли прекомерна тежеста за някои държави членки? Задавам този въпрос, за да си изясня, защото и до сега нямаме програми за наблюдение, които са изцяло адекватни. Само 16 държави членки са докладвали до сега своите програми. Както вие казахте, в контакт сте с другите? Има ли определени срокове от комисията? Комисията предприема ли мерки да се спазят тези срокове? Какви ще бъдат следващите стъпки? И последният ми въпрос е коя според комисията е най-подходящата една ефективна стратегия, за да се намали вредното въздействие върху здравето на човека, морската среда, особено като имаме предвид микроотпадъците и отпадъците на дъното и повърхността на моретата. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Меснер. Благодаря. Ich habe den Eindruck, es ist halt häufiger so. Благодаря, благодаря и на комисията. Оставам с впечатлението, че твърде често държавите членки приемат законодателните предложения на комисията, но след това не ги прилагат на практика. Това личи особено ярко в областта на морската стратегия и това е много жалко, защото рамковата директива за морската стратегия е решаваща за това дали ще опазим чисти моретата и за това какво ще се случи в бъдеще. Много полезна беше вашата презентация, много бих се радвала да получа екземпляр от нея. Това на първо място. И второ, какъв е крайният срок за изпълнение на директивата? Вие не го посочихте. Допускам, че вече сме пресрочили И трето, малко са страните, е, които се справят добре. Три от държавите членки не се справят. Отчудена съм, че Португалия е сред тях. Португалия е морска страна. Как е, трябва да се организира наблюдението? Това посочва ли се в директивата или има отделни нормативни актове? края на краищата държавите членки трябва да знаят как да прилагат наблюдението. И както каза госпожа Дали, важно е да се изясни как държавите членки работят за изпълнение на директивата. Имаме ли списък на държавите, които изпълняват препоръките и други не, за да можем да окажем натиск върху държавите членки, които не изпълняват задълженията си. И последния ми въпрос е следният. Ако ви разбрах правилно, няма достатъчно активно регионално сътрудничество, докато в интегрираната морска стратегия се предвижда такова сътрудничество да се реализира. То трябва вече да е факт. Защо не е така? Може би държавите членки не обичат Европейския съюз да се намесва. Помня, когато работих по доклада за планирането и устройството на моретата, имаше едно такова отношение на държавите е, членки. И сега в рамковата директива може би не им допада. Благодаря. Заповядайте, следващия оратор. Благодаря. Доклада, както и кратката презентация, показват някои обезпокоителни тенденции. Ставаме свидетели твърде често на ситуации, в които имаме изключително важна стратегия в директивата, но когато мине в ръцете на държавите членки, възникват проблеми. Особено драматично е положението с стратегията за биологичното разнообразие. Там положението действително е тревожно. Това се отнася в голяма степен и за морската стратегия. И наблюдението на нейното изпълнение. 2018-2020 година наближават и не остава много време да се предприемат мерки за изпълнение на рамковата директива. Два конкретни въпроса имам към комисията. Първо, държавите членки, които все пак са направили нещо, голяма част а, не проявяват особена активност, бездействат, въпреки че са предвидени съответните законодателни мерки и те имат задължения да ги изпълнят. Трябват ли някакви нови действия, допълнително усилие, за да се реализира това, което до сега не се е реализирало? в морската стратегия има някои елементи, като например подводния шум и други, които не се третират никъде другаде. Какво предлага комисията да се направи в тази връзка? Как може да се намеси? Тя показва някои идеи, но струва ми че те не са достатъчни. Вторият въпрос, който отчасти беше поставен и от колегата Дали, е за отпадъците в морето в... Те заслужават специално внимание и в съобщението на комисията се посочва, че пластмасовите отпадъци са един огромен проблем, който изисква системен, постоянен мониторинг поради вредното въздействие върху морската флора и фауна. в синята економика, в други законодателни предложения. Имаме някои идеи как да се реализират всички тези действия, за да може да се изпълни и рам, рамковата директива за кръговата економика. Може би в този конкретен случай Европейската комисия може да направи едно допълнително усилие, не само да насърчава и призовава държавите членки, но и активно да се намеси, за да се намери някакво решение с отпадъците в морето. И накрая един конкретен въпрос. В управлението на океаните се говори за преразглеждане на нормативната уредба може да се е, използват е, възможностите рибарите да бъдат включени в е, намаляването, събирането и намаляването на морските отпадъци. Как гледате на този въпрос? Благодаря. Ще дам отново думата на директора господин Франсуа Вакенхуд. Благодаря, благодаря ви много за уместните въпроси, които бяха зададени на комисията по презентацията и по самия доклад. Позволете ми да започна хронологично. Отпадъците в морето неколкократно бяха поставени като проблем. Очевидно той се нуждае от подробно изясняване. Последващите действия по общите препоръки са много активни. Както посочих, следим действията на държавите членки, които за сега не са достатъчно активни. Предвиждаме и двустранни срещи през идните няколко месеца, за да им помогнем да подобрят своите програми за наблюдение преди следващия цикъл, който ще започне през 2018 година. Също така активно ще мобилизираме целият инструментариум в а, общата стратегия за изпълнение. Всичко това показва, че а, е, ние не се задоволяваме само с констатации, ние сме също толкова обезпокоени, както и а, е, някои от тук изказалите се оратори по отношение на активността на държавите членки. Програмите и мерките които са докладвани от е, държавите членки, са друг важен въпрос. Само 16, както казах, е, до сега са докладвали. На 31 март 2016 година изтече крайния срок и ние започнахме процедура за нарушение през февруари 2017. Това означава, че комисията не бездейства, защото положението в момента по никакъв начин не може да ни удовлетвори. Искам да се върна и към сроковете за изпълнение. Имаше два въпроса. Доброто екологично състояние трябва да се постигне към 2020 година. Това е буквално утре. От напредъка до сега можем да съдим, че решително трябва да се активизират усилията, ако трябва да спазим сроковете. И комисията е изпълнена с решимост да се работи така, че да се спази крайния срок 2020 година. Беше зададен въпрос за Португалия. Морската среда, изключителната економическа зона на Португалия е доста обширна по площ и това е доста голямо предизвикателство. Равнището на ангажиментите и на усилията е, все още не отговаря на потребностите. Просто става дума за степен на активност. Има ли регионално сътрудничество? Да, има. Регионалните морски конвенции са изключително полезни, за да може да се изпълни рамковата директива за морската стратегия – Твърде рано е да се правят крайни заключения, но ние продължаваме да стимулираме работата по конвенцията за регионалните морета, за да могат да се постигнат добри резултати и съответствие с устройствените аспекти, които също бяха посочени тук. За това имаме специално разработен инструмент, който може да ни помогне за постигане на целите. По въпроса за това, че до сега усилията са недостатъчни и беше поставен въпроса дали не вървим грешна посока. Аз бих се въздържал от оценки за сега. 2020 година е крайният е, срок и има време. Конкретен въпрос беше поставен от неколцина за отпадъците в морето. Какво правим по въпроса? Много правим по линия на рамковата директива за морската стратегия, но и чрез изпълнение на действащото законодателство за отпадъците, и опаковките, особено в пристанищните зони. Както знаете, че имаме е, и задачата да разработим стратегия за пластмасите като част от пакета за кръговата економика, така микроотпадъците и макроотпадъците ще бъдат обхванати. Комисията ще е, съгласува всички необходими текстове в тази област. Работим не само в рамките на Европейския съюз, но и със съседните страни и в световен мащаб – не само по Конвенцията за регионалните морета, предприемаме мерки, но и, в рамките на групата на 7-те и групата на 20-те. Конкретните действия по рамковата а, директива мога да кажа, че има критерии, които да бъдат оценени от държавите членки, но те трябва да бъдат а, конкретизирани най-вече по отношение на отпадъците. Опред... Трябва да се определят микроотпадъците, макроотпадъците в е, количествено измерение, както и погълнатите от морските организми отпадъци. Това показва, че действително полагаме усилия за решаване на е, проблема, като имаме предвид колко важен е той. Позволете ми също така да подчертая, че не бива да забравяме колко важен е проблемът с отпадъците в морската среда. Същевременно не бива да забравяме и вредните последици за морското дъно от риболовна дейност – трябва да полагаме усилия във всички посоки. Що се отнася до общото намаляване на вредното въздействие върху морската среда през предстоящия период, за да се постигне добро екологично състояние. Наблюдението може да бъде съществен принос за постигането на целите и е, то ще покаже е, доколко надежно е всичко, което правим, дали действително постигаме напредък е, към добро екологично състояние. Ще продължим да обръщаме внимание на всички тези въпроси и ще предоставяме необходимата експертна помощ, която е необходима в нея. Благодаря, готов съм да отговоря на по-нататъчни въпроси. Благодаря ви, господин директор за дадените отговори. Няма други желаящи да вземат думата. Затова предлагам да преминем към следващата точка. Това е точка 6. Определени на правила за предоставяне на пазара на продукти за натурални с маркировката се. Искам веднага да дам думата на докладчика госпожа Гардини. Благодаря, господин председател. Извинявам се, че гласа ми е пресипнал, но вече няколко дни се боря с студа, който ни изненада тази седмица. Съвсем накратко ще се изкажа, защото сме все още в началото на работата и тази вечер ще се срещнем с докладчиците в Сянка. След среща с тях ще имаме повече яснота и ще представим информацията на всички колеги. Това предложение за регламент допълва платформата, която се съдържа вече в регламента за торовете и това предложение е една много положителна стъпка напред, която допълва регламента за конвенционалните и минералните торове от е, първични е, суровини. Надявам се да влезе в сила колкото е възможно е, по-скоро и трябва да имаме предвид не само достъпа на торове до вътрешния пазар, но и да държим сметка за необходимостта от изграждане на кръговата економика. Сигурни сме, че в кръговата економика вложенията ще се възвърнат многократно, особено за малките и средните предприятия съвсем в началото на процеса сме, както казах, очаквам работата ни е, да се насочи към най-съществените елементи, доста по обеме е работата ни и е, са е, внесени стотици предложения за изменения. Бяха 712 до момента, до който следях как, са, как се движат този процес. Доста голям разнобой има в тези предложения и за това с докладчиците в Сянка трябва да потърсим синтезирани предложения там, където е възможно, за да можем да напреднем в работата по предложението. Доста деликатна е тази тема, доста чувствителна е, като имаме предвид значението и за околната среда, и за здравето на човека. Осем компромисни предложения предвиждам по различни теми. Четири от тези компромисни предложения са все още е, отворени за допълване, за доизясняване. Надявам се в крайна сметка всички да се е, споразумеем по компромисните предложения и да постигнем един положителен резултат за всички. Първите четири се отнасят до темата за микробните замърсители по различните е, категории. Микробните замърсители в е, органичните продукти, в минералните торове и в използваните други продукти за защита. Представена е позицията на комисията и трябва съвсем ясно да се определят какви са пределните концентрации. В регламента Регламент 142 се посочени е, определени тавани, е, определени граници за е, продуктите, които са особено деликатни и за продуктите, които не са предвидени за консумация от човека, както и тези, които не са обект на ветеринарен контрол на границата. Това са първите четири компромиса, по които работим. По-нататък, още един компромис, по който все още работим, се отнася до използването на други вторични суровини, включително биовъглена, струвита и е, пепели. Трябва да посоча, че от тези рециклирани отпадъци по директива 2008-98, това е директивата за отпадъците, те могат да се използват а, за производство на продукти за наторяване, струвитът и биовъгленът се получават в резултат на изгаряне, а тези технологии са определяни и контролирани на национално равнище. За да могат да се стимулират е, иновациите в кръговата економика, се изисква допълване на списъка от е, материали и суровини, е, които могат да бъдат рециклирани като отпадъци, за да се произвеждат продукти за наторяване. Тук е разумно да се направи преглед и на другите актове на комисията, за да могат да бъдат включени в този регламент. В този случай делегираните актове трябва да имат особено голямо значение и да им ги следим внимателно, защото искаме да гарантираме технологичният напредък да не се забавя ненужно, да се работи по-бързо, а това може да се постигне чрез делегираните актове в областта на кръговата економика. Още един компромис, по който не сме уточнили окончателна формулировка е за органичните продукти за наторяване там а, изрично се посочва, че въглеродът в тях трябва да бъде от органичен происход. Тук а, се включват а, различни матрици, които трябва да бъдат от органичен происход, за да могат земеделските производители да използват тези продукти без да има вредно въздействие върху околната среда и същевременно те да бъдат достатъчно ефикасни за целите на земеделието. Имаме и още един компромис по минералните продукти за наторяване. Там се посочва, че един или повече от компонентите и хранителните вещества трябва да бъде от минерален происход. Струва ми се, че от екологична гледна точка или от здравна гледна точка все още не е достатъчно добре обоснован въпроса за органично-минералните продукти за наторяване, които се използват в земеделието. Имам предвид използването на такива материали като лигнит и други. За преработените по механичен път компоненти е, сме се постарали да дадем един по-изчерпателен текст, както и да вземем преди това, че процесът на преработване на материали от, разли... от... и суровини от растителен происход е много продължителен и в много случаи трябва да се приложи рич за химичните продукти. С комисиите ИМКО и АГРИ работим съвместно, защото те също имат отношение към тази тема. По компромисите е, се стремим да се придържаме към разделението на компетенциите. За сега не мога да ви информирам за никакво окончателно решение, защото в момента сме в ранния етап на размяна на е, становища. Предизвикателството за нашата комисия е особено голяма, голямо, защото трябва да намерим компромисите за органично-минералните продукти и да се поддържат необходимите пределни концентрации. Вие знаете каква е моята позиция по този въпрос. Още от самото начало тя е непроменена – независимо от това, с готовност участвам в диалога, защото компромисите са много важни, особено по двете теми, по които все още не сме постигнали споразумение, все още не сме стигнали до убеждението, какво а, трябва да се направи по отношение на иновационните а, е, технологии и концентрациите на кадми. Управлението на количествата кадми имат а, е, решаващо а, е, значение и също така съм убедена, че трябва да поддържаме един колкото е възможно по-реалистичен и комплексен подход – не бива да гледаме тесноградо само в една посока, защото това е един цялостен пакет, който ми се иска да обхване е, цялото разнообразие на отделните държави и членки. Обективно, действителността е много по-разнообразна и не бива да прилагаме едно единствено решение, защото животът ни представя много повече ситуации и малките и средните предприятия би трябвало да имат възможност да да навлязат на този пазар в рамките на единият ни пазар. Смятам, че ни предстои много важна работа и съм сигурна, че ще постигнем напредък. Благодаря. Благодаря, госпожо Гардини. Сега искам да дам думата на докладчиците в Сянка. Павел Пош има думата. Благодаря, господин председателю. Аз също искам да благодаря на докладчика за направените компромисни предложения. Това е добра основа за дискусиите, които ще водим днес след обед. И ще видим какъв напредък можем да постигнем по този огромен брой внесени изменения, които са действително много за едно становище. Има доста въпроси, по които лесно можем да постигнем съгласие. Ще се спра само на един от тези въпроси. За е, изключителните компетенции една трета от измененията се отнася до фосфорните торове. Повечето от тези изменения подобряват предложението на комисията, някои обаче целят да го разводнят намаляването на кадмия на, а, 16, от 16 милиграма на 14 и в последствие до още по-малко. Също имам въпроси, свързани с възможностите на Генерална дирекция ГРО на комисията да прави оценка на съдържанието на кадми. Според научните изследвания има сериозно вредно въздействие съдържанието на кадми научната комисия за а, токсичност и токсичност предложи някои полезни предложения. 16 мг на килограм фосфор води до натрупване на кадми в почвите. Тоест, тези ограничения 60 мг на килограм не е решението. Само под 20 мг може да кажем, че ще има намаляване на съдържанието на кадми, но това ще стане чак след 100 години. не беше отчетено мнението на фермерите, се казва. Не, аз не считам, че фермерите трябва да носят отговорност като производители. Трябва да се прилага принципа на замърсителят плаща. Не е възможно да се премахне кадмия от почвите, веднъж след като те достигнат там. И фермерите трябва да бъдат защитени от съдържащи вредни вещества, торове. И разбира се, държавите членки трябва да вземат това предвид и да го предвидят в законодателството си. Качестви, стандарта за качество трябва да отчита постиженията на науката в тази сфера – за това моята политическа група не приема това намаляване на съдържанието на кадми, така както е предложено от някои други политически групи. Мисля, че това трябва да стане много по-бързо. Незабавно трябва да се приеме към 40 мг кадми на килограм и 8 години по-късно да се достигне до 20 мг. Трябва да се предоставя информация на фермерите и на потребителите, да могат да се ориентират тогава, когато решават да закупят торове. Трябва да се съдържа информация за съдържанието на кадми в различните видове торове. Това беше за кадмия. Надявам се, че през следващите седмици ще можем да намерим решение, ще достигнем до едно балансирано предложение, а не а, да гласуваме два дни всяко отделно изменение, което е внесено. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Герлинг. Благодаря. Аз не съм докладчик в сянка. Господин Никълсън е докладчик в сянка, но аз ще говоря от негово име. Ние подкрепяме мерките за запазване на човешкото здраве и околната среда, но трябва да се намери решение за запълване на празнините. Намалението, предлагано от комисията, трябва да е само начало за допълнително намаление по-нататък. 80 мг ще позволи защита на околната среда и че това може да доведе до намаляване, да не допусне натрупването бързо на кадми в почвите. Основната ни цел трябва е да за пазим човешкото здраве и околната среда, но това не означава да налагаме прекалено строги ограничения. Трябва да се вземат мерки в глобален мащаб. Всички, разбира се, знаят, че кадмия е тежък метал и той трябва да бъде максимално ограничен но трябва да отчитаме точно какъв е резултат от е, експозицията и че трябва да стъпим на научни доказателства, за да пристъпим към намаляване е, на 20 е, мг, защото за сега няма нужните доказателства. Ние искаме да се определи ето равнище, което да е научно доказано, а, така че да може да се управлява риска, това да бъдат приемливи гранични стойности. Това е метал, който естествено съществува в околната среда и не може да бъде цяло елиминиран. но ние определяме 80 мг, което е научно приемливо. И това ще бъде, освен това, най амбициозното ограничение в световен мащаб. Ние не трябва допълнително да ускъпяваме торовете, от които се нуждаят фермерите господин Никълсън. Желая успех на докладчика в разглеждането на тези повече от 800 изменения, които са внесени. Господин Федерле има думата. Благодаря, господин председателю. Мисля, че това е много сложна тема, много техническа по своето същество, има също много правни аспекти. И това е отразено в измененията. Безпокойства са свързани с доста различни аспекти на предложението. В зависимост от това, как поглеждате на нещата, ще стигнете до различни резултати. Швеция още през 80-те години наложи а, строги лимити на 40 мг заедно с Финландия, Чехия и няколко други държави. Така че ние доста сме изпреварили това предложение. Идеята беше да не допуснем експозиция или тя да бъде максимално ограничена на един от най-канцерогентните тежки метали. Разбира се, кадмия ще продължи да замърсява средата. Ние трябва да боравим внимателно с законодателството. Едно несоциалистическо правителство в Швеция искаше да наложи още по-строги ограничения, да намали кадмия до 20 мг. И аз считам, че у нези държави, които искат да постигнат по-амбициозни резултати, трябва да бъдат оставени да го направят. Ако искаме да се използва маркировката CE, е, е необходимо да изпълните изискванията ако преминем към 80 мг, не за държави, а, които имат сега по-строги норми, ще трябва а, да ги а, размият в известна степен. Така че, ако искате да примените към 80 мг, трябва да ограничите продажбата на тези торове с подобно а, съдържание само за националния ви пазар, а не за останалите държави. Имаме доста фосфати, е, но не ги използваме в достатъчна степен, бихме могли да го направим сега в рамките на кръговата економика. Необходимо е да разширим пазарите, да подобрим нивата на производство, да намалим случаите на заболявания от рак, дължащи се на експозиция на кадмии. Мисля, че сътрудничеството между докладчика и докладчиците в сянка за сега върви много добре. Сега господин Степан Ек от Обединената левица има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, госпожо Гардини, това е изключително сложна тема и аз искам да направя някои общи коментара. Като член на комисията ЕНВИ, за мен, както и за всички, ние трябва да целим намаляване на замърсителите, внасени чрез торовете, за да могат да се защитят здравето на хората животните, също да се запази качеството на почвите, както и на всички живи организми. В наш интерес е да имаме плодородни почви. Неорганичните торове трябва да бъдат намалени, да се използват по-голяма степен органични торове. Така ще се намали отрицателния ефект върху околната среда, върху водните ресурси. Важно е мерките на Европейския съюз да доведат до по-малко съдържание на тежки метали, като никел, кадмий, олово. Тяхното съдържание във торовете трябва да намали, бъде намалено. Има държави членки, които са забранили използването на торове с високо съдържание на кадми. Подобна забрана би трябвало да се въведе в целия Европейския съюз. Трябва също да засилим контрола върху вносните торове от трети държави. Комисията трябва да направи предложение за нивото на кадмия в кадмии. Доста време трябваше, но по-добре е късно, отколкото никога. Сега законодателите, представителите на бранша трябва съвместно да намерят решения за да се стигне до един регламент, който да благоприятства опазването на здравето и околната среда. Освен това, трябва да отчитаме економическите интереси. Не трябва да сме колебливи. Мисля, че постигаме добър напредък, както а, сега, така и а, днес по-късно, когато ще проведем среща с докладчиците в Сянка, за да се намери добро решение. Благодаря. Благодаря, колеги. Ще дам думата на госпожа Рис. Благодаря, господин председател. По време на първия обмен на мнение по този въпрос, ако се спомням добре, това беше през февруари, аз а, а, ще се спре на два основни аспекта. Нашата комисия трябва да подкрепи а, основната цел на комисията, именно да се насърчи използването на органични торове, да се насърчи а, развитието на кръглата економика и това, а, разбира се, естествено изисква намаляване на замърсителите в торовете. Има спорове по въпроса за кадмия. Това е в основата на арбитража и това трябва да стане обаче по един практически реалистичен начин. Всички държави членки имат различни изисквания към момента за съдържанието. И искам да кажа на колегата Федерле, който седи до мен, че не всички държави членки имат същата киселинност на почвите, както в неговата страна и от това зависи как ви мерки се вземат. Внесени са стотици изменения, така че предстои огромна работа от страна на докладчика и докладчиците в сянка. Около стотина са измененията конкретно по този въпрос. Има различни възможности за постигане на компромиси. Заедно с госпожа Гростет, която не е тук, е, по ясни причини, така че знаете е, как, какъв е календар за президентските избори във Франция. Това обяснява има внесе няколко предложения, които са добра основа за постигане на компромис с, останалите докладчици в сянка и с комисията за намаляване на съдържанието на кадми в торовете. Трябва да се поставят ни цели. 40 мг е постижима цел, но не по-рано от 6 години. Не става дума да се подаваме на натиска на ловето или на производителите. Въпроса за това да бъдем, е да бъдем реалисти, да отчитаме също колко ще струва всичко. Комисията на времето каза, че към момента техниките, които позволяват постигането на този прак, не са на лице. Ние знаем, че трябва да сме по-настепателни, но все пак да държим сметка и за това какво е възможно да се постигне. Не става дума изобщо за това да се подаваме на влиянието на лобистите. 400-300 изменения иска от комисията да направи оценка а, начина на определене на новия лимит без да е на лице необходимата технология. Колегата Лизи Велини в тяхното изменение предлагат 20 е, мг на килограм и това е изменение по-скоро свързано с етикетирането, с е, предоставянето на информация, не толкова до техниката. По въпроса за етикетирането е, също важно е да се предоставя информация за потребителите, аз също съм внесла изменения, което изисква поставянето на лимити за тежките метали в торовете с цел опазване на човешкото здраве и на околната среда. и да се държи сметка за ефекта на замърсяване, който имат тези торове. Аз казах, че можем да отидем и по-далече в новото законодателство а, и а, да се включат а, и страничните животински продукти, също някои други вторични суровини, приработени отпадъци, както предлага и госпожа Гардини, да се увеличи списъка. Благодаря. Госпожа Айозо има думата. Благодаря, господин председателю. Виждаме, че Основният проблем в този законодателен акт се отнася до кадмия. И стойностите, предложени от комисията, не са в съответствие с предложенията на научната комисия по околната среда и екоустойчивостта. Тези лимити трябва да се определят на базата на оценка на риска. През ноември 2015 година беше посочено, че натрупването в почвите не е под 80 мг на килограм, но комисията използва законодателството на Австрия, Швеция и Финландия, само на три държави. Проблема съществува в останалите държави. Това законодателство не отчита различното съдържание на почвите в държавите членки. В моята държава Испания има по-различен състав на почвите, дължащ се на по-влажния климат. Има процедури за отстраняване на съдържанието на кадми, но това е процедура, която не може да се прилага в промишлени мащаби. Затова считаме, е, че не трябва да се намалява съдържанието под 60 мг на килограм, докато не бъдат е, предложени нови технологии за изчистването на кадмия от е, тези торове. Комисията се изисква да предложи доклад 5 е, години след влизането в сила и да се отчете ефекта от съответното равнище на замърсители. Трябва да отчитаме сериозността на въпроса. Стойностите, които се предлагат, се съобразява само с изискванията на малко на брой държави, които отчитат собствените си нужди. Благодаря госпожа Приста от името на Европейската комисия. Благодаря, господин председателю. Дами и господа, благодаря ви, че ми давате думата. Това е много важно досие, както беше казано вече. Това е едно от първите неща, които бяха заложени в плана за действие за кръговата економика, което постигаме. Това е сложно досие в правно и техническо отношение. Това е кръстоска между различни видове законодателни актове за отпадъците, за химикалите, например. И както тук в парламента има доста колеги в комисията, има доста отдели, които трябва да бъдат консултирани при да се вземе окончателна позиция от страна на комисията, така че аз мога да ви дам само първоначален анализ на този етап. Ние също високо оценяваме, че е вложен много труд в изготвянето на измененията. Искам да коментирам някои от тези внесени нови изменения. Някои от измененията внасят нова терминология. Например, говорят за минерални торове, а не за неорганични торове. Правят също разграничение между първични и вторични хранителни съставки. Комисията ще отчете всички изменения, които по-добре могат да прецизират езика, който да бъде по-разбираем за пазара, за да се избегнат недоразумения. Ние споделяме гледната точка на докладчика, така както е посочено в становището им. Този регламент ще подкрепи инвестициите в кръговата економика. Трябва също да се насърчи извличането на повече полезни вещества и цяло да се използва в това отношение капацитета на кръговата економика. Всичко това обаче не трябва да бъде за сметка на човешкото здраве и чистотата на околната среда. Имаме 6 основни безпокойства, които искам да споделим. Първо, за биостимулантите. Когато се говори за растителни биостимулатори, мисля, че трябва да сме много прецизни. Не трябва да се допуска продукти, които се регулират по законодателството за продукти за растителна защита, да бъдат считани за торове. Също има предложение за включване на продукти, които водят до биострес. Ние сме изключили подобни продукти в нашето предложение, не защото те трябва да изчезнат от пазара, както видях в една от обосновките, а защото че трябва да бъдат регулирани в рамките на регламента за продуктите за растителна защита. Има също изменения, свързани с животински странични продукти и че могат да бъдат влагани в производството на тодорове, преди да са достигнали крайната точка на преработка. Това означава, че а, може да се стигне до включване на всички подобни продукти а, към законодателството, допускащо използването на маркировката CE. Има риск, а, според нас, голям е риска за здравето и околната среда и не бива да а, излиза извън контрол този въпрос. Има някои изменения, а, които се отнасят до регистрацията по РИЧ, заличаването на разпоредбите, свързани с оценка на безопасността. За нас това е важно за всички химически вещества, които се влагат в торовете. В, според нас трябва да има оценка на риска за влаганите първични суровини. примахването на, регистр... на регистрацията може да доведе до рискове, които е трудно да бъдат преценени на този етап. На четвърто място дефинирането на минерални торове. Има е предложение да се стесни обхвата е, един процент лимит е, за органичен въглерод, както и за фосфатите. Това ще изключи доста от е, новаторските и е, преработени вещества, които искаме да насърчим. Например, стровета, също продукти, които се базират на, на пепели, на въглени и прочие, както и други биопродукти. Според нас това не е оправдано, тъй като фермерите ще бъдат информирани така или иначе за економическата ефикасност, за разтворимостта на фосфатите. Тази информация ще фигурира в етикета. Сега ние искаме да се въведат правила за извличаните био въглища, пепели и прочие. Ние считаме, че доста от тези въпроси могат да бъдат разрешени чрез предоставяне на информация върху етикета. На пето място има предложение да се измени директивата за нитратите. Искам да посочим, че там се посочват правила за използването на торове, за да не се допусне замърсяване на почвите и включва лимити за използването на преработен борски тор, въпреки че има и дерогации, ако това е оправдано по екологически и економически съображения. дефинициите, които са включени в директивата за продуктите, за наторяване, са различни от тези, които фигурират в директивата за нитратите, затова комисията няма да подкрепи промени в това отношението. Освен това имаме сериозни безпокойства за доста от измененията. Не е тайна, че Европейската комисия не би искала да се разводняват тези амбициозни гранични стойности, които предлагаме за кадмия. Някои от измененията обаче искат да се замени това изискване за строги лимити чрез въвеждането на клауза за преразглеждане. Ние считаме, че няма да се направят инвестиции за намаляване на съдържанието на кадми, а ако не бъдат въведени такива строги лимити. Това е причината, поради която искаме да се въведат тези по-амбициозни стойности. Фосфата също се предлага да се включи в списъка за а, а, критичните суровини. Ние не считаме, че това е оправдано. Относно научната обосновка, това се посочва в доста от обосновките към внесените изменения, че 80 мг на този етап е, е допустимо равнище, безопасно равнище. Това не е така. 80 мг на килограм е въпрос е, на спорове. През 2013 година се считаше, че това е нивото, на което не се осъществява натрупване. Но има две е, съображения, поради които не може да се счита това ниво за безопасно, тъй като има различни заключения, които са правени в различно време за нивето за, на ненатрупване на определен период се считаше, че е 20 мг, после 80 мг, тази година се счита, че е близо до 70 мг. Тоест има известна несигурност, така че нещо не е дадено веднъж за винаги ние а, трябва да имаме предвид нивото, при което не се осъществява натрупване на кадми. Статуството, статуквото, що се отнася до а, замърсяването, обаче не означава, че кадмия и експозицията на кадми е нещо безопасно. А, има също проучвания на ЕФСА за експозицията на кадми чрез приемането на храни. И заключенията на ЕФСА е, че сегашните нива съставляват риск за човешкото здраве. Освен това, държавите членки биха искали да въведат и някои по-строги правила, както беше посочено тук. Ние считаме, че това ще фрагментира пазара. Колкото по-дълъг е преходният период, толкова по-дълга ще е фрагментацията на пазара, което означава, че една от основните цели за отварянето на единия пазар за този е, тип торове ще бъде пропусната. И в заключение, както вече подчертах, това са само някои първоначални мнения от наша страна. Аз знае, че вие ще работите по анализа, обсъждането на множеството внесени изменения и на компромисните изменения от страна на Европейската комисия, от страна на моите колеги, от мое име, ние сме готови да ви окажем максимална подкрепа, за да постигнем добър резултат. Благодаря. Искам да дам думата сега на докладчика за заключително изказване. Благодаря съвсем набързо, господин председател. Вярвам, че е, това обсъждане показва колко много ферменти има в а, а, тази смес, която сега ще обсъждаме, ако мога да се изразя така а, образно. Така предполагахме от самото начало. Много ми се иска преди всичко да а, постигнем положителен а, резултат. Чухме а, изказванията на колегите в различни държави членки. Вече има определени пределни а, а, граници. И наистина е вярно, че има голямо разнообразие, както посочи и колегата Рис. Малка Швеция може а, да се радва, че е, съставът е, на е, техните фосфорити е такъв, че кадмият е в минимални количества, но в фосфоритите, които се внасят от Русия, количествата кадмии са наистина много големи. Имаме наистина голямо разнообразие, именно поради него трябва да постигнем съгласие. Италианският опит в тази връзка е доста положителен у нас имаме много силно развито селско стопанство и същевременно нормите за използване на торове са много строги и много ниски са пределните стойности. Затова мисля, че можем да кажем уверено, че е възможно да се подобри съществено положението в Европа. Посочени са най-различни е, лимити, но така или иначе те а, е, са на половината на а, е, онези пределни стойности, които съществуват другаде по света. В Калифорния, в Япония, в Нова Зеландия. Мисля, че ако а, трябва да опазваме околната среда, а, трябва да поддържаме тези граници. И Италия с тези пределни стойности може да се смята за най-здравата в света. Страна, която е постигнала това ниво благодарение на много строгите си изисквания ние не а, бива да се придържаме само към теорията, защото в такъв случай ще изключим възможността да отчетем положителните резултати, които служат и на други. 20 грама а, е, кадмий на килограм а, до година, разбира се, че не може да бъде е, едно постижимо равнище и същевременно трябва да определим онези максимални стойности, които могат да бъдат постижими, които са реалистични. Не бива а, да определяме а, стойности, а, които а, ще бъдат от полза само за малцината привилегировани, а останалите по никакъв начин няма да могат да ги постигнат. Не, не бива да определяме равнища само за биологичните храни, за органичното земеделие. Защото помислете си, във вашите страни е сигурно така, както е, е и в Италия. Огромното мнозинство от населението не се храни с биопродукти а, а, ползва а, онези продукти, които се прилагат масово а, на пазара. За това дори и да искаме а, да а, бъде идеална средата, трябва да имаме предвид какво може да се постигне на практика. Имаме отличният опит в Швеция, в Холандия и трябва да бъдем оптимални в своите решения, за да можем наистина да служим на 500 милиона европейци е, и да се погрижим за тяхното здраве. Да не мислим само за шепата привилегировани, които могат да си позволят биохрани. Благодаря. Благодаря на колегата Гардини, благодаря за обсъжданията, благодаря на всички участници, на докладчика. На 30 май имаме, обсъждаме, гласуваме ние на 30 май, имко на 13 юли, а в пленарната зала на 17 септември. И това е, госпожи и господа, приключваме с заседанието днес и утре в 9 сутринта продължаваме